Good morning, colleagues. Sorry for the slightly late start. Добро утро, колеги. Извинявайте за закъснението. Днес започваме с заседанието с точка 19. Съвместно разискване относно прилагането на системата за влизане и излизане и системата и системата на Европейския съюз за информация за пътувания и разрешаването им. Говорим за точка 19. Създаване на система за влизане и излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа на влизане на гражданите на трети държави, преминаващи външната граница на държавите. Точка 20. Изменение на регламента връзка с използването на системата за влизане и излизане. Точка 21 системата за информация за пътуванията и разрешението им. За целта поканихме представители на Европейската комисия и на EOLISA, която отговаря за техническата поддръжка на двете системи. Към момента, колеги, сме получили един доклад за текущото положение с изпълнението на Европейската система за влизане и излизане съгласно член 72 линия 2 от регламента, като докладът е на разположение в документите за днешното заседание. И така, най-напред ще дам думата на представителят на Европейската комисия, след това на колегите от ЕО Лиса, като ще ги помоля да направят стъпителните си изказвания в рамките на 15 до 20 минути минути. След това ще дам думата на нашите докладчици, госпожа Гао и господин Диастемера. Той тук ли е? Господин Диастемера, ако той присъства. И така, нека да започнем дебата, скъпи колеги. Нека първо да изслушаме представителите на Европейската комисия. Господин Салон. Благодаря ви, господин председател. Добро утро. Казвам се Мак Силон, представлявам генерална дирекция Хоум и съм ръководител на отдел отговарящ за е, информационните системи за границите и безопасността. Благодаря ви, че ни дадете възможността да ви представим първи доклад за състоянието и изпълнението на двете системи. Подготовката на задействането на двете системи напредва добре в сътрудничество с държавите членки и с различните правоприлагащи агенции, които участват в при прилагането на двете системи. Както може би знаете, системата за влизане и излизане и системата ETIA са част от един общ проект, макар да съставляват системи по споредени от два различни законодателни акта. Регламента за двата, двете системи предвижда да работят заедно имат и някои общи компоненти, затова имаме и един доклад за оценка на изпълнението на двете системи. Първо по въпроса на, за системата за влизане и излизане. Европейската комисия създаде комитет за интелигентните граници, в рамките на който се обсъждат актовете изпълнение с представители на държавите членки. Първата серия от актове за изпълнение се състои от 10 текста по теми като управлението на биометрични данни, възможността за влизане в системата, оперативната система, съвместимост между системата за влизане и излизане, ETIAS и другите системи, като те се смятат за предварително условие за началото на функционирането на системата за влизане и излизане. Работи, разработихме системата в сътрудничество с EOLISA и беше обсъдена в рамките на Комитета за интелигентни граници с представителите на държавите членки. Този текст беше одобрен в вашата комисия. Беше одобрен от комитетът, тъй като беше одобрен от компетентните служби на Европейската комисия, получи одобрението на Европейския орган за защита на личните данни и в момента тече окончателният етап на одобрението в Европейската комисия. Очаква се да стане до края на едната седмица, т.е. очакваме към средата на месец февруари текстът да бъде изцяло прият. тъй като се смята, че техническата част на текста е достатъчно стабилна със съгласието на държавите членки и на ЕОРИС, като отговаря за техническото изпълнение на системата. Тази техническа част е отразена в техническите спецификации, съпътстващи изпълнението на системата. Освен това, техническите спецификации бяха изпратени на държавите членки съгласно член 27 на регламента. Бяха изпратени и на Европейската комисия с цел получаване на официалното становище на Европейската комисия, което е продължителен процес и това официално становище се очаква да бъде представено на съвета идната седмица или през месец февруари допълнение към вече одобрените актове за изпълнение, подготвяме още 4 акта, които нямат за цел е, техническото е, приложение на системата, но все пак е, трябва да бъдат одобрени преди системата да започне да функционира. Тези 4 акта за изпълнение са съгласни с онлайн услугите, на разположение на пътническите оператори. Предвижда вебсайт с общо достъпна информация за широката общественост, посветена на системата за влизане и излизане и нужната информация при прекосяване на границата. И накрая документ, документът за изпъл, който се предоставя на пътниците на гранично пропускателните пунктове. По отношение на интернет, услугите за превозвачите, тъй като има подобни разпоредби и в системата ETIAS, както и допълнителните изисквания да се премине към през консултации с превозвачите преди приемането на подобен текст. Започнахме консултации с превозвачите и в момента очакваме постигането на съществен напредък, за да можем да из... при какви условия ще се предложи тази служба и как може точно да започне да функционира тя. И така от гледна точка на Европейската комисия, техническата подготовка за влизането в, за, за влизането в употреба на системата тече добре. Ползваме с подкрепата на различните институции, заинтересовани страни при, по отношение на прилагането на системата. Паралелно с това започнахме и подготовката на наръчник, за да гарантираме че е на лице обща основа за използването на системата, като тя ще мине под формата на наръчник за служителите, работещи на трансграничните пропускателни пунктове, и който да бъде еднакъв във всички държави членки. Започна също така и подготовката на различните държави членки за свързването с системата, т.е. националните гранична инфраструктура, трябва и националните IT-системи за информация следва да бъдат свързани с общата система IT-система на системата за влизане и излизане. Освен това, държавите членки започнаха да работят за подготовка на контролно-пропускателните пунктове по границите, за да може да се да е нужната инфраструктура. Най-вече става дума за устройства за снимане на биометрични данни и за разпознаване на пръстови отпечатъци, но с предвидено и монтирането на камери, които да могат да предават снимков материал в реално време, както предвижда системата. И на последно място се предвижда автоматизация на преминаването на границата, като тази възможност е, би е следвало да бъде на лице в контекста на промените в Шенгенския код, прияти, кодекс, извинете, прияти от съзаконодателите, законодателите, предвид влизането в сила на, на системата за влизане и излизане. Няколко думи и за ETIAS. Както знаете, е, системата за информация за пътуване и разрешаването им беше прията само преди няколко месеца и предстои приемането на много голям брой делегирани актове и актове за изпълнение. Очаква се приемането на 21 акта за изпълнение и 14 делегирани акта. От всички тях решихме 12 акта за изпълнение и 3 делегирани акта да се смятат за нужни за започването на техническата подготовка за влизането в потреба на системата със съгласието на държавите членки работим в рамките на работна група за границите и безопасността, подготвена от Европейската комисия. Постигнахме споразумение с специалистите на държавите членки относно трите делегирани акта, които следва да бъдат приети възможно най-бързо. Тези три делегирани акта са свързани с формулярите, които ще използват заявителите при искане на допълнителна информация. Възможност за подалите заявление да знаят какъв е етапът на разглеждане на тяхното искане за разрешение на пътуването и не на третият делегиран акт е възможността заявителят на искане за разрешение да даде съгласието си или да се откаже от, от да отмени съгласието си за съхранение на данните му в системата. Това са за нас основните компоненти, нужни за да започне подготовката за влизането в сила на ETIAS сред основните въпроси са свързването на националните IT системи с централната система, форматът за събиране на лични данни чрез определените формуляри. Очаква се работата по 12-те акта за изпълнение да приключи възможно най-бързо като конкретен срок сме си поставили края на февруари тази година, за да може ЕТИАС да започне да функционира възможно най-бързо на равнище техническо изпълнение. Като разбира се, ще започнем с изготвяне на техническите спецификации, нужни за прилагането на системата. Паралелно с това Европейската комисия по искане, съгласно изискванията на член 11 или нея 2 от регламента за ЕТИА са сме подготвили нужните изменения, които да гарантират оперативната готовност на ЕТИАС, т.е. това дума за технически промени, свързани с факта, че ЕТИАС трябва да има достъп и да подава запитвания в други информационни системи на европейско равнище. По-голямата част от тези системи се управляват от ЕОЛИСА. Ето защо бяха внесени тези допълнителни технически изменения бяха предложени на 7 януари тази година. В контекст към подготовката на пускането в, в действие на системата ETIAS, тече е много сложен процес. Участвам на всички държави членки. На първо място три агенции, които работят с Европейската комисия по изпълнението на проекта, а на различно на държавите членки, различни компетентни власти вземат участие в процесът на оценка на разрешенията за пътуване. Тоест от сега можем да установим кои са най-важните елементи при прилагането на ETIAS. На първо място, достъпът до информация. И на второ място, сътрудничеството между различните компетентни органи, които трябва да работят заедно при взимането на решение за издаването на разрешение за пътуване, като на този етап сътрудничеството не е винаги на лице. Те се очаква нужни да бъдат много промени и трябва да се постигне съществен напредък, особено по отношение на сътрудничеството между различните компетентни органи на национално равнище. Европейската комисия вече разработи един инструмент, с който да се измерва напредъка, за да гарантираме, че държавите членки ще бъдат готови своевременно за задействането на системата. Благодаря ви, господин Силон. Както казахте, Еолиса е натоварена с много трудна и много сложна задача, така че ще чуем представителят на консултативната група към Еолиса, господин Сиригос. Добре дошъл сред нас. Както разбрахме, Еролис се опитва да се справи с тази огромна задача, така че моля да ни изложите вашата мнение. Uh, Много благодаря. Аз се казвам Сиригус и аз председателствам групата за консултации към Юлиса. Ще ви дам информация относно нашите действия във връзка с системата влизане и излизане и системата ETIAS. Започнахме подготвителна работа за прилагането на системата, успоредно с процес на приемане на законодателните е, разпоредби, за да може системата да заработи гладко в момента, в който законодателните актове бъдат приети. Това се оказа благоприятно, и така нашата агенция успя да се справи с други задачи, свързани с други действия, като например набиране на персонал, подготовка на тръжни процедури, подготовка на технически спецификации. Във всички тези действия работим тясно с комисията, за да подготвим законодателните актове за изпълнение. Подготвихме технически спор... Е, спецификации и тръжни процедури и обявихме обществени поръчки е, през октомври миналата година, съгласно препоръките на нашия управителен съвет. Също така, подготвихме е, индикативен план за подготовка във връзка с прилагането на системата на централно ниво, както и в държавите членки. Има и надзорни органи, като нашия управителен съвет, нашата консултативна група и други а, отговорни комисии разработихме план за прилагането на системата на ниво консултативна група за системата за влизане и излизане. Работим на национално ниво за да идентифицираме проблеми в работния процес. Всички трябва да разбират какви са задачите и какво те трябва да направят, за да спазим сроковете. Всички подробности ще бъдат уредени в момента, в който се сключат всички договори. Надяваме се това да стане в началото на второто три месечие тази година, в началото на април. Всички дейности, свързани с прилагането, включват подготовката на централната система, националните единни интерфейси, НУИ, веб базираните услуги, системата за биометрично съпоставяне, И а, разбира се, централната база данни, в която ще бъдат захранвани статистическите данни. Всичко това се следи от управителните органи, надзорния съвет. Така че да спазим срока от 36 месеца за подготвянето и влизането в действие на системите. Той започна миналата година през юни. Работим в три посоки набиране на персонал, обществени поръчки и изготвяне на технически спецификации. Ще кажа няколко думи по актуалното състояние на това. Искам да кажа и няколко думи за докладите ни, Току-що получихте първия ни доклад, подготвяме вече втория. Можете да го очаквате следващата седмица, така че ще имате възможност да се информирате подробно за работата, която сме свършили. Сега ще се върна към набирането на персонал. Ангажирали сме 14 души на временен договор и 11 плюс 3 други сътрудници, които работят в финансовия сектор. Започнахме през ноември миналата година. По отношение на обществените поръчки работим от последното три месече на 2016 година. Подготвяме документацията и процедурите за тръжните процедури. Разделили сме действията си на три потока първо за централната система, на второ място за биометричната съпоставителна система. Тези спецификации, както ще видите от нашия доклад, съдържат и спецификациите за така наречения двигател на работния процес Workflow Engine. Те ще се прилагат на границите. А по отношение на тръжната процедура, първата фаза беше започната през август 2017 година. Получихме оферти. През юни 2018 година финализирахме прегледа на офертите. <clears throat> Втората фаза започнахме на 9 октомври миналата година, включително и спецификациите, които споменах по-рано. През януари тази година беше крайният срок за подаване на оферти. Отворихме офертите през януари и сега в момента провеждаме оценка. Очакваме да се сключи договор с избраният кандидат в началото на април тази година. обявихме търк за биометричните данни. Намираме се на първа фаза. Обявихме търга през юни последната година. 1 октомври беше крайния срок за подаване на оферти. В същия месец отворихме офертите и в момента приключваме с оценката на офертите. Очакваме през първият, първото три месече на тази година да изберем кандидата и през третото три месече тази година да сключим договор с избрания кандидат. Освен тези основни потоци от нашата работа, ще работим също така по системата, информационната система за визите и биопатричната съпоставителна система. Те са част от информационните системи. Тук ще бъдат сключени специални договори, за да може прилагането да започне възлагането да стане през април тази година. Работим и по комуникационната инфраструктура на ВИС. Тя трябва да отговаря на изискванията на регламента на, на системата влизане и излизане. По отношение на процедурите, няма да повтарям казаното от господин Солон. Работим и по актовете за прилагане а по отношение на управлението. Както казах по-рано и съгласно член 37, управителните органи трябва да са активни в процеса на разработването и на прилагането на системата. Те са създадени. Имаме управителен съвет, който се състои от 10 члена, съгласно регламента. те осигуряват управлението в хода на разработването и влизането в употреба на информационните системи. Първата сесия на този управителен съвет беше през май миналата година и от тогава има редовни ежемесечни срещи. Успоредно с това беше създадена и консултативна група. Първата и среща беше през юни, на 5 юни в Талин, в нашата централа. Тогава членовете й бяха избрани и от тогава сме се срещали 6 пъти. Следващата ни среща е следващата седмица в Страсбург Искаме да преминем през всички теми и след това да докладваме на управителния съвет. Успоредно с това искам да ви информирам, че агенцията в тясно сътрудничество с ЦЕПОЛ и с Фронтекс започнахме нужните подготвителни мерки за обучение. трябва да направим такива обучения за ползвателите на системата влизане и излизане, за да могат те да работят с тази система. Тези дейности вече започнаха през декември миналата година. Направихме обучение, оценка на нуждите от обучение, подготвихме планове а, за обучението, които бяха които ще бъдат приключени първо, през първото три месече на тази година. Споменах вече техническите спецификации на тази система, които трябва да бъдат прияти от управителния съвет. Както каза и господин Солон, тази процедура вече започна. Комисията в момента прави преглед на спецификациите по формални критерии Миналата година вече получихме неофициално положително становище. Това е добър знак. Това ще означава, че няма да имаме забавяне в нашето планиране. Успоредно с това, формална процедура беше започната от нашия управителен съвет. Де-факто той възложи на съвета, който управлява програмата, да възложи тази задача. Това ще се случи през първата половина на тази година. Все още няма плащания свързани с системата влизане и излизане от, на този етап. Това пише в нашия доклад но ще получите информация за бъдещите, ще получавате информация за бъдещите плащания в нашите доклади. Това беше информацията, която исках да ви дам за системата влизане и излизане. Сега няколко думи за системата ETIAS. Програмата вече е създадена. Имаме три работни пакета технически спецификации, набиране на персонал и планиране. Сътрудничим си с Европейската комисия и държавите членки при разработването на съответните актове за прилагане и за изпълнение. Имаме около 40 профила. Ще напреднем и ще приключим това през второто три на тази година. Търгове ще бъдат обявени до края на тази година. Има управителен съвет. Първото заседание на управителния съвет на ЕТИА ще се състои на 1 февруари, консултативната група ще се срещне за първ път през март, на 1 март в Талин. Там ще обсъдим различни елементи, между които дейности по планирането заедно с заинтересованите страни, държавите членки, Фронтекс и и компетентни органи. За сега нямаме разходи свързани с това, защото се намираме в началото на нашата дейност. Благодаря ви много, господин Сиригус. Докато ви слушахме си, дадох сметка колко мащабно начинание е създаването на тези информационни системи, ETS, системата влизане и излизане. Това ще има, разбира се, и голямо отражение върху гражданските свободи. Много се радвам, че имаме възможност да обсъждаме процеса на планирането и е много интересна съпоставка. Много благодаря на агенцията Юлиса за тяхната работа, благодаря и на комисията. И сега ще дам думата на нашите членове, които по един или друг начин са участвали в работата около системата влизане и излизане и системата ETIAS. Сега давам думата първо на докладчика по системата ETIAS, госпожа Гал и след това на другите членове на нашата комисия. Госпожа Гал. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Сънлон и на представители на Юлиза за състоянието на изпълнението на системата. Благодаря им, разбира се, и за свършената до сега работа. Както чухме, процедурата е много сложна е, изпълнена е с предизвикателства. Затова бих искала да задам въпрос именно по тези предизвикателства и към двама ви. Е, господин Солан, вие споменахте, е, че ключово, един от ключовите елементи за приложението на системата е сътрудничеството между съответните органи. Според вас, каква е готовността на държавите членки? Разбира се, Е, доколко всяка държава членка може да спази графика, който е предвиден, ние знаем, че има множество делегирани актове, актове за изпълнение. Според вас има ли съществени проблеми? Съществени проблеми, пред е, които ще се сблъска процеса във връзка с е, изпълнението на ЕТИАС? Съзирате ли съществен проблем, свързан с графика до момента? Искам да задам още един въпрос, е, който буди интерес у мен. Е, обърнаха ли се към вас такива е, трети страни? Каква е реакцията от страна на трети страни? Дали това би създало проблем? Има ли някакъв риск във връзка с времевия график и с предвидените територии. Председателя, благодаря госпожо Гал. Силви Гойо има думата сега. Благодаря господин председател. Ще бъда по-кратка, защото колегата Кинга Гал зададе въпросите, които също исках да задам. На свой ред искам да благодаря на изказалите се за точността на изложението им. Е, стана ясно колко е сложен, е, колко, е, колко са сложни досиетата. Говоря за етиаса, защото аз бях докладчик в Сянка по това досие. Въпросът ми е същия като на Кинга Гал. Може ли да се предвиди графика, който да се спазва? Какъв е... Как каква е степента на подготвеност на държавите членки по ЕТИАС. Е, спомням си, че преди няколко години, преди ПНР, искаха да работим бързо и в края на краищата се приложи много бавно. И това е меко казано, така че искам да разбера какво е вашето мнение, доколко има видимост по графика за прилагане на системата с държавите членки. Председателя, благодаря. Барбара има думата. Аз също искам да задам няколко въпроса към господин Сирикос. Е, по настоящия регламент за ЕЮЛИСа ние предвиждаме разпоредба е, за е, разширяване на състава на агенцията в Страсбург. За момента няма достатъчен капацитет, защото цялата система е нова. Ето защо искам да ви попитам какво е състоянието по тези разпоредби. Втория ми въпрос. В доклада ви за системата за излизане. Допълнителните промени е, могат да бъдат поискани от държавите членки. Да, е, ако се избегнат такива промени, няма да се продължи предвидения срок. Как ще, постъпите, как ще постигнете такава цел? Очаквате ли допълнителни изисквания от държавите членки? И последният ми въпрос е по ETIAS. Какъв е етапа на приложението на ETIAS? Има ли някакви препятствия през настоящия период? Всичко ли върви гладко? Председателя, благодаря. Барбара, господин Франц. Аз имам въпрос към Еолиза. Еолиза ангажира и фирми извън Европейския съюз да събират данни. Как ще сте сигурни, че тези данни няма да попаднат на погрешното място или дори да бъдат продадени? Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Е, колега не можа да присъства и да дойде в Страсбург и затова той ме помоли да се обърне към двамата изказали се. Първи благодарим за сътрудничеството е, между ЕЛИСА, между комисията и държавите членки. Важно е да се подчертае значението на прозрачността за парламента. Ние трябва да бъдем уведомявани за процеса на приложението на информационните системи, които се обсъждат в момента. Във връзка с управлението ние приветстваме създаването на различни различни органи, които ще гарантират правилно и ефективно прилагане и, и е, спазване на всички изисквания във връзка с координацията. Днес говорим за работата, която се извършва на ниво Европейски съюз, но не можем да забравяме важната роля на държавите членки. Ето защо господин Дес Демеро иска да разбере дали комисията възнамерява да е, предприеме някаква инициатива, за да наблюдава работата, която се извършва случва в държавите членки, за да гарантира, че работата ще приключи, всички ще бъдат готови, когато бъде приключена работата по Еюлиса и се пристъпи към нейното приложение за евентуална подкрепа към държавите членки. Освен това, парламента трябва да наблюдава и бюджетните ангажименти. В по, по бюджета на Юлиса ние оценяваме прозрачността. На 7 януари комисията предложи ново законодателно предложение за връзката между Еюлиза с останалата част от системата, включително и системата влизане-излизане. Господин Дейс Демеро смята, че това е важно за Еолиза. Важно е Еолиза да получи необходимите бюджетни средства, за да бъдем сигурни, че е, това предложение няма да се отрази върху е, правилното приложение на системите. Председателя, благодаря. Благодаря на колегите за точните въпроси. Сега отново давам думата на представители на Европейската комисия и на Юлиса. Ако обичате, бъдете съвсем кратки. Първо, господин Силон, ако обичате да отговорите на въпросите на депутатите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за зададените въпроси. Разбира се, Европейската комисия е, започна наблюдението на готовността на държавите членки. Е, комисията започна с е, две столици и възнамерява да продължи е, посещенията до края на годината. Всъщност ние посетихме 12 столици, срещнахме се с органите, които са отговорни за приложението на двете системи, е, както и които отговарят е, за работата с за законодателите. Целта е първо да уведомим държавите членки за очакванията във връзка с, с подготовката за двата инструмента, но освен това комисията се запознава с степента на подготовка, за да се направи съпоставка, за да може да се сравни е, онова, което е направено в държавите членки, да се наберат най-добрите практики, да бъдат обменени най-добри практики между държавите членки, за да сме сигурни, че всички ще бъдат готови своевременно, за да изготвим е, така наречения скоборд, т.е. Е, да направим съпоставка между степента на подготовка между държавите членки. А, е, ако междувременно е необходимо всички държави членки да бъдат готови, а, е, ние предвиждаме разпоредби в двата регламента, а, по силата на които и двете системи няма да бъдат задействани, ако всички държави членки не са готови. Именно е, за целта комисията осъществява мониторинг е, е спрямо държавите членки. Реакциите от страна на трети страни. Имаме искания за информация. За момента третите страни е, се опитат да разберат е, как ще се отрази това на пътуванията на техни граждани, особено за туристически оператори, за туристически агенции. Ние е, предоставихме пакет от информация. Е, той е, се разпраща до трети страни чрез дипломатическите представителства на Европейския съюз в всяка конкретна страна, съобразно нейните въпроси. Председателя благодаря, господин Сирикос, представител на Ейолиса. Благодаря. В отговор на въпроса за способността на нашия център за набиране на данни, Знаете, че ние трябва да отговаряме за високи стандарти за наличност на данни, формат, т.е. така наречения футпринт на системата е значителен. За целта ние очакваме решение за намаляване на този футпринт. Ние е, скоро ще пристъпим в близко сътрудничество с комисията, за да се занимаем именно с този въпрос и да видим какво можем да направим. В, е, в отговор на въпроса за ЕТИАС и дали Прилагането в действие е гладко. Както казах, ние сме в близко сътрудничество е, с Frontex, Европол, комисията, държавите членки, всички партньори. Те работят съвместно, за да е, определят е, актовете за изпълнение. Ние имаме три а, паралелни потоци от работа с Евромет, работим по технически спецификации, така че за момента нашия план се спазва. За въп... за промените, промените, за които настояват държавите членки. Трябва да повторя, че още през 2016 година ние Обсъдихме подробно много технически аспекти с държавите членки, постигнахме съгласие по техническите аспекти, сега всичко е отразено в актовете за изпълнение в нашите изисквания е, при организирането на търга включихме тези технически изисквания. Така че ние смятаме, че организирането на търга и при тех... Е, при техническите изисквания при организирането на търга, ние взехме предвид всички искания на държавите членки. И ако в последствие държавите членки искат нещо допълнително, ние имаме производства, имаме процедури за управление на търга. Е, но, честно, аз не очаквам е, всички технически подробности за влизането и излизането да се спазят. Във връзка с данните, искам да кажа, че няма никакъв достъп до данни. На второ място, ние не подписваме договори с чужди дружества. Тук се прилага европейското право. Европейското право се прилага към всички дружества по принцип и в Европа в частност. Именно в това се състои е, приложението. Мисля, че отговорих на въпросите ви. Ако съм пропуснал нещо, моля, напомнете ми. Председателя, благодаря на представителя на ЕЮЛИСа и на комисията за подробните ви изложения. Ние с колегите ще проверяваме е, за това, е, онова, което ви описвате към най-голямото начинание и и за парламента дискусията е важна. Ние трябва да е, наблюдаваме приложението на системите. Още веднъж ви благодаря. Благодаря на депутатите за уместните въпроси. Така сега Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Моля за извинения към докладчика. Това е споразумението между Европейския съюз и Грузия. Евроюст има споразумения с трети страни включително и с Албания. Това се осъществява по силата на процедурата по консултации с парламента. Ние изготвяме становище. Е, крайният срок е, за това становище е 16 февруари. Е, няма да има промяна по съдържанието на споразумението след на консултациите с парламента може е, да бъдат представени предложения за изменения. Давам е, незабавно думата на докладчицата, е, както и на всеки депутат, който иска да се изкаже. Моля за извинение, малко закъсняваме. Заповядайте. Госпожа Кауфман, много благодаря, господин председател, скъпи Клод. Ще кажа съвсем накратко няколко думи на, за това споразумение. Целта е сътрудничество при борбата с тежка престъпност, организирана престъпност и тероризъм. Искаме тя да се засили. Освен това, могат да бъдат командировани лица за връзка, да бъде на информация. Споразумението между Юрджест и Грузия е същото като други подобни споразумения с Македония, САЩ, Норвегия и, както ти каза, последното сключено подобно споразумение с Албания. Аз мисля, че е важно и добре да има такова споразумение с Грузия, защото има групи от организираната престъпност, които действат в Европа. А знаем, че в Грузия се намират много оръжия, които могат да бъдат търгувани когато говорихме за суспендирането на механизма за визите, казахме, че от Грузия в момента има най-много участващи в организирани престъпни групировки, които стават известни. И за това ние се стремим да насърчим сътрудничеството между Евроджъст и Грузия, за да можем да се справим с този транснационален проблем. Европол още през 2017 година сключи споразумение с Грузия с оглед на това, настоящото споразумение между Евроджъст и Грузия е подходящо допълнение. Ще кажа няколко думи за данните. Съгласно споразумението, могат с трети страни да се сключват споразумения, които включват обмен на данни, само ако има съответната гаранция за тяхното правилно използване. Има и контролна инстанция, която даде положително становище за включването на това споразумение с забележката, че по член на 17 от настоящото споразумение не се предвиждат санкции при нарушаване на поверителността на данните, които двете страни обменят. От Евроджъст постъпи предложението този въпрос да бъде проверяван по време на съвместните срещи с колегите от Грузия и в бъдещите споразумения да бъде сключена и да бъде включена такава клауза а, за правомерното използване на данните. Ние като съзаконодател нямаме правомощия да променяме текста на споразумението, а, но аз а, смятам, че трябва да дадем своето съгласие и то да влезе в сила с оглед на кратките срокове, в които разполагаме. Има ли докладчици в Сянка, които искат да се изкажат? Господин Франц? И ние сме за и подкрепяме това споразумение. Това беше, това това беше много лаконично. The, the length of people's contributions is not a good thing. Um, interfering with democracy. Uh, Okay, Sylvie Vaughan, right, so... Благодаря ти, Силви Иван. Предполагам, че на 29 януари всички ще гласуваме за. Позволявам си тази прогноза. Благодаря ви за много подробното изложение на позицията ни. Гласуването, както казах, ще бъде на 29 ноември. Се надявам, в нашата комисия надявам се гласуването да бъде в пленарна зала на на пленарното задание през февруари. И така продължаваме с точка 26 от дневния ред. Фонда за вътрешна сигурност. Докладчик е Моника Холмайер. Скрещаме днес измененията. Отново се извинявам за закъснението. Закъсняваме с, всички точки от дневния ред. Много се извинявам. Моя грешката, както казах, Моника, разглеждаме проекто измененията към законното предложение за Фонда за вътрешна сигурност и незабавно ти давам думата. Много благодаря, скъпи Клод, господин председател, скъпи колеги. Ще спестя време, защото а, мога да кажа, че добре напреднахме, работихме конструктивно с моите колеги докладчици в Сянка във връзка с Фонда за вътрешна сигурност. Искам да благодаря специално за някои изменения, които са много новаторски, много точни по същество като, например, създаването на култура за работа с специалните служби и насърчаване на сътрудничеството с тях. Успяхме да намерим съвместно решение с колегата Мишел също така намерихме отговор на въпроса какво означава да направим връзка с частния сектор, който да поеме задачи за публичния сектор. Колегата Сесил Кенга е, работи за уточняване на това предложение. Ние не искахме важни задачи а, е, на публичния сектор и на публични структури от е, сигурността, а, които са държавна работа, да бъдат заменени а, или да попаднат в частни ръце. Има обаче и други сектори, в които е неизбежно да се работи с частния сектор. Говорихме и за сътрудничеството с трети страни и с съответните международни организации. Всички ние бяхме на мнение, че трябва да поставим фокуса върху работата в самия Европейски съюз. Сътрудничество от този характер в рамките на Фонда за вътрешна сигурност трябва да съществува, но няма да е на преден план. Въпреки, че сътрудничеството с трети държави, което е важно за целия Европейски съюз, по-скоро ще се стремим да бъде ограничено. В рамките на структурите за сигурност на Европейския съюз има различни структури, това като обяснение и в някои държави членки в сферата на сигурността има структури и организации, които са по-скоро в военния или в отбранителния сектор. При случай на нужда могат те да бъдат използвани, като например в борбата с тероризма. Имаше такива случаи в Белгия, например така че те съвсем безпрепятствено могат да се включат в осигуряването на вътрешната сигурност. В Италия има такива структури, в Испания Гвардия Сивила е такава структура, която съвсем естествено и исторически обосновано участва в подобни операции. В Европейския съюз не става въпрос за осигуряването на интервенции в чужбина, като например мироопазването в Мали. Става въпрос за действия, които са в е, самия Европейски съюз. Тук искам да благодаря още веднъж на моите колеги докладчици в Сянка за конструктивната работа. Опитваме се и при хоризонталните теми, които излизат извън границите на нашия фонд, да общуваме с докладчиците наши колеги, като например фонда за миграция или по визовите въпроси, за да няма разнобой, да има единна позиция от страна на Европейския съюз. В този смисъл още веднъж благодаря. Благодаря и на секретарията за тяхната подкрепа и за доброто сътрудничество. На Надявам се всички заедно да можем да проведем гласуване, което ще бъде широко подкрепено във връзка с Фонда за вътрешна сигурност. Благодаря, Моника. Виждам, че докладчите Сянка тук е Сесил. Искаш ли да вземеш думата? Заповядай. Благодаря ти, Клод. Благодаря и аз на свой ред на докладчика ни госпожа Холмайер. Тя ясно ни показа, че иска да постигне компромис възможно най-бързо. Много усилено работихме по това досие, за да постигнем някакъв компромис, който да ни позволи да приемем проекторегламента преди края на мандата. Имахме възможността да разгледаме първият пакет от компромисни изменения и на политическо, и на техническо равнище. Ето защо мога да кажа, че за сега позицията ни по тези, този първи пакет от компромисни изменения е положителна. Заедно с докладчика и с останалите докладчици в сянка успяхме да включим а, сред целите на фона на вътрешна сигурност а, престъпленията с много голяма степен на насилие, дейностите свързани с тероризма и радикализацията. Обедена съм, че методът ни на работа ще ни даде възможност да приключим успешно работа по досието и ще ни даде възможност да получим това, което искаме с за нас теми, а именно за нашата политическа група, именно участието на трети страни, както каза докладчика, уточняване на ролята на тайните служби и изясняване на ролята на военните сили трябва да гарантираме нужните предпазни мерки, за да може Фонд за вътрешна сигурност отговаря на целите, които са поставени при създаването му. Заедно с докладчика се надявам да успеем да постигнем добро добър окончателен компромис. Още веднъж благодаря на всички за проявената готовност за сътрудничество и се надявам подобно на докладчика, че заедно ще успеем бързо да приключим работа по това досие. Благодаря, Сесил. Господин Франц, искате да вземете думата? Благодаря, госпожо Хомар. И аз искам да ви благодаря за чудесната конструктивна работа. Надявам се, че нашите изменения ще бъдат подкрепени, особено във връзка с продължаващото обучение и сенсибилизацията а, срещу расизма при полицаите за млади полицаи са предвидени обучения, подобни на Еразъм. И по този начин се надяваме бъдещото сътрудничество да бъде още по-добро. Все пак предстои изработването на компромисни изменения. по дефиницията за киберпрестъпност има движение, все още, според нас, дефиницията е малко неясно. ние смятаме, че трябва да се спомене кибер във връзка с използването на интернет. Имаме яснота, че когато говорим за действия, ще трябва да имаме предвид е, случващото се в е, държавите членки. Също така не искаме да има сътрудничество с е, специалните служби. Това трябва да е правомощие на държавите членки, а не на Европейския съюз. Европейския съюз не бива да има глас при заделянето на суми за специалните служби в рамките на фонда. И ние като група на зелените искаме да видим изменения в тази посока, за да можем да подкрепим предложението. Благодаря и господин Франс. Някой тук искали да вземе думата? Може би някакви заключителни думи от страна на докладчика? Не а, може би прекалява на моменти с наблюдателността си, но въпреки принцип е хубаво човек да бъде наблюдателен. Добре, иска ли се пак докладчика да направи заключителни думи? Още веднъж благодаря на докладчиците в Сянка. Много интензивно работихме. Още веднъж ще проверим формулировките а, във връзка с а, военните а, служби но съм сигурна, че в рамките на фонда може да се действа само в Европейския съюз. И, например, Гвардия Сивил е военна структура, структура от отбраната и е подчинена на Министерството на отбраната. Не става въпрос за действия извън Европейския съюз, а за намеса подобна на унази във Франция при събитията около Батаклан. В Испания и във Франция има такива исторически създадени структури. Не искаме да ги изключваме, защото те играят важна роля в борбата с, срещу тероризма и организираната престъпност. В Германия няма такава структура, например. При нас нещата са много строго разделени. Имаме е, различни структури в рамките на Германия, но фонда предвижда каталог от действия, които изключват и не подкрепят действия извън Европейския съюз. Така че те не могат да бъдат финансирани по този фонд. Това е изключено от самото начало. Ние обаче, за да сме сигурни, е, включваме и още едно допълнително изречение, за да има окончателна яснота и никой да не ни подозира, че е, с този фонд е, се опитваме да финансираме общи въпроси около сигурността и отбраната. И мисля, че няма нито една политическа група, която да е на различно мнение от нас по престъпленията с подкрепа на кибер сферата. Мисля, че всички държави членки са включили подобно определение в своите законови текстове и нашата формулировка всъщност е валидна, Просто трябва да уточним. Например, ако имаме случай на измама и има един засегнат на място, това не е толкова критично, а, ако не се използва киберпространството, когато са засегнати милиони хора навсякъде. Тоест, включването на киберпространството е отежняващ фактор по отношение на тежестта на престъплението, като, например, детската порнография е особено тежко такова престъпление, което използва киберпространството, интернет-пространството и се разпространява широко по този начин трудно е да бъдат установени и наказани всички лица, които участват в подобни схеми. Така че в киберпространството има бум на престъпността. Така че ние смятаме, че трябва да има яснота на дефиницията и трябва да разграничаваме нещата, защото а, не бива да се обърква обхвата на различните видове престъпления. А, след това по отношение на работата с а, тайните служби, а, службите на европейските институции ни обясниха, че става въпрос за сътрудничество. Не става въпрос за това ние като Европейски парламент или Европейски съюз можем да повлияем на структурите на тайните служби посредством този фонд. Задачата на фонда не е да финансира специалните служби. Става въпрос за обмен на информация, и за начина на обмен на информацията, за подобряване на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз при борбата с тероризма и организираната престъпност. Мисля, че дефиницията, избрана от колегата Луи Мишел, е достатъчно точна. Ще помоля още веднъж да разгледате измененията, които вчера постъпих и вчера ги разгледахме, защото ние подкрепяме колегата Луи Мишел от Зелените. Не се разграничаваме от тях и не искаме да има вмешателство в работата на националните структури, а се ограничаваме само до обмена на информация във връзка с въпроси, които засягат вътрешната сигурност. Тук се е, разграничаваме от АЛДЕ в, чрез формулировката на Луи Мишел – Можем още веднъж да седнем и да разговаряме. Има още няколко технически подробности, като например въпрос за детската порнография. Трябва да намерим въпроси на няколко технически проблеми, но сме на прав път. Аз самата съм готова, ако има нужда да разговаряме допълнително, да го направим. Благодаря ти, Моника. Както винаги сте свършили много работа. Виждам, че докладчиците в сянка внимателно ви слушаха. Припомним ви само, че гласуването в комисията, в нашата комисия ще бъде на 18 и 19 февруари. Благодаря и на теб и на докладчите в сянка. И така, колеги, Продължаваме с точка 24 и 25. Ще изслушаме предложение, изложението на Европейската комисия относно съобщенията за актуално състояние за политиката на визите. Първата е свързана с актуалното състояние по отношение на липсата на реципрочност в областта на визата политика, в частност по отношение на липсата на реципрочност между Съединените щати и пет държави членки на Европейския съюз, а именно България, Кипър, Польша, Румъния и Хрватия. Второто съобщение е свързано с механизма за суспендиране на визите. Първата тема е добре позната на нашата парламентарна комисия. Всички знаем какви са изискванията на комисията, т.е. правното задължение за приемане на делегираните актове. Европейската комисия взема предвид усилията, които Европейската комисия за постигане на пълна реципрочност с Съединените щати. Даваме си сметка за призивите от страна на Европейският парламент към Европейската комисия за постигане на пълна реципрочност. Те бяха изпълнени такива призви бяха направени и към австрийското председателство по време на съвместното заседание на министрите по ПВР, което се проведе във Вашингтон на 9 ноември 2018 година, като съвместната декларация на, на... в края на министерската среща е включена в информацията към членовете. Въпреки всички тези усилия, обаче, гражданите от пет държави членки продължават да, се, да бъдат третирани като граждани втора категория, защото за тях се изисква виза при пътуване към Съединените щати, положение, че, за остан... че останалите граждани на Европейския съюз освободени от изискване за виза при пътуване в Съединените щати, какъвто е случая и с американските граждани, които пътуват в шенгенското пространство. Ето защо смятам, че нашата роля тук е да защитим правата на граждани на Европейския съюз. И накрая, от гледна точка на Европейската комисия, държа да бележа, че своевременно ще ни представят своето своето съобщение. Позицията на нашата парламентарна комисия е, че комисията би следвало да приеме делегиран акт, суспендиращ освобождаването от задължение за виза за гражданите нейните щати, като се очаква комисията да предложи този делегиран акт за решение който трябва да бъде разгледан от двамата законодатели. Разбира се, в областта на визовата политика трябва винаги да се взема предвид всякакъв напредък, постигнат при тристранни преговори и друг вид преговори, който също трябва да се има предвид. Имам усещане за дежаво, честно казано. Съжалявам, но понякога просто човек трябва да си каже каквото има да се каже и точно това направих, но добре. And let's get into it now. So... Добре, нека да пристъпим към презентацията на Европейската комисия. Ако искате, мога също аз да ви направя презентация, ако нямате нищо против. Не, шегувам се, разбира се. Опитвам се да запазя приятният тон на заседанието, но не знам. И аз не знам какво може да направим в този случай. Но добре, все пак е хубаво отново да видим има ли нещо въобще, което може да се направи. И така, какво е актуалното състояние на нещата според Европейската комисия? Заповядайте, имате думата и между другото благодаря, че сте тук. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви най-напред за поканата. Благодаря. Последния път, като взех участие, беше свързан с а, а, финансовото участие на стратегическите фондове. И доколкото разбирам и от докладчика и от останалите членове, доста добре напредваме по фонда за вътрешна сигурност, ако правилно съм ви разправила. А сега, започваме с липсата на реципрочност. Господин председател, знаете повече по темата от мен самата. Обсъждали се тук в парламента, обсъдихте го и миналата година и бих искала само да ви представя събитието от последните 3-4 месеца. Освен съобщението, публикувано на 19 декември, извинете, на 19 септември бяха предложени и някои предложения продължихме да работим с Съединените щати, за да видим как може да постигнем това, за което настояваме, т.е. как може да гарантираме, че ще има безвизово пътуване за гражданите на тези пет държави, членки на Европейския съюз на разискванията, на които аз поне присъствах в Съединените щати с участието на Европейската комисия, но и без комисария и на равнището на компетентните служби. Всички ясно се, си дават сметка, че трябва да се даде възможност за пътуване без визи за гражданите тези пет държави членки и те са готови да работят по темата с нас, включително и тук в Брюксел. Поведохме редица средени създания и с посланика Съединените щати към Европейския съюз. Искаме от тях да ни предоставят данни за равнището на отказ на визите и всъщност това е основният проблем. Само една от пете държави членки, Кипър е под допустимото равнище, всички останали са над това равнище. И аз настоявам да ни предоставят данните, доказателствата и какъв е проблема. На отношение на процента на отказаните визи, те самите казаха, че трябва да направят законодателна промяна, за да се преодолее този проблем. От гледна точка на Европейската комисия. Знаете, че настояваме и работим заедно с петте държави членки, т.е. не работим сами. Ето защо бих искала да ви помоля днес в всяко, при всяко ваше посещение в Съединените щати, в а, а, всеки контакт с Съединените щати, да продължавате да настоявате, както го правим и ние. Прекрасно няма нужда да повтарям какво е текущото положение. Вие знаете по-добре от мен. Няма нужда да ви обяснявам защо Европейската комисия смята, че не бива да отговаряме с реципрочни мерки на липсата на реципрочност тези пет държави членки. Всичко записано в доклада, т.е. трябва да си използват всички възможности да се окаже някакво влияние. Трябва да го правим на двустранно равнище, многостранно равнище и в сътрудничество с засегнатите държави членки. Докладът, който ви представяме, всъщност общо взето отговаря на това, което току-що ви казах. Продължава да текат а, дискусии. Идният месец а... отново имаме среща. Всеки път настояваме тази тема да бъде включена в дневния ред. И мога да ви кажа единствено и само, че сме поели ангажимент да постигнем пълна реципрочност по отношение на визите и че ще продължаваме да работим с засегнати държави членки и с Съединените щати. Um, благодаря ви. Знам, че ни осведомихте за най-актуалното състояние, за което ви благодаря. Толкова много неща се случват в края на мандата. че май почти забравяме за този проблематичен въпрос, по който в парламент има много-много ясна позиция и който все още не е разрешен. дори не мога да видя къде е новото в този случай това представяне, защото, както казахте, единственият проблем е с процентът на отказани визи. Значи, значи не искам да съм нелюбезен спрямо Европейската комисия в това отношение, но няма никаква логика в това, което иска Държавния департамент на, Европейска, на САЩ. Тяхната позиция е напълно нелогична, когато се позовават на процента отказани визи. Поне могат а, а, честно да си кажат, искаме съвсем случайен принцип да смятаме някои държави, членки на Европейския съюз, като втора категория държави. И това не виждам как може да бъде устойчива позиция, но се оказва, че това се превръща в статук в продължение на години, поне откакто аз съм член на Европейския парламент. Така че според мен на практика нали, допускането на това недопустимо положение го превръща в устойчиво, но аз пак се питам колко устойчиво може да бъде то. Както вече казахте и вие, много знаем по въпроса. Самият държавен департамент ни ни обяснява какъв е проблема за тях, е, че равнището на отказани визи е прекалено високо. Вижте какво пък се случи с Кипър, където равнището на визи е под, е, отказани визи е под е, допустимото. Също целият ни подход ням е абсолютно безсмислен, което пък е, води до сложният правен въпрос и в крайна сметка отново се връщаме на това каква е отговорността на Европейската комисия. Така че преди да ви да, да оставя членове от нашата комисия да ви нападнат, бих искал все пак да ви кажа как гледаме като цяло на вашата позиция. Нееднократно сме заявявали на Европейската комисия каква е нашата позиция. И аз не знам как, как може да направим тук нататък. Държах да го отбележа, пак каза, преди да пусна колегите да ви разпокъсат. Но трябва да ви кажа, че съм доста по-нелюбезен с властите на САЩ, защото това положение наистина ме водява. Бих искала да съм малко по-честни за политиката, когато водят в това отношение. Дадохме всичко, което поискаха, а те дори не могат да проявят малкото достоинство да кажат, ами ние просто работим на случайен принцип, американци сме, обичаме да вземаме твърди позиции, просто така си работим, такава е нашата политика. Ако поне това кажат най-чисто, най-честно и откровено, ние сме големите силни силните, а вие не сте, ми добре, в такъв случай можем да видим какво да правим тук нататък, но вместо това продължаваме да се разправяме с въпроса за делегираните актове. И не знам, между другото, какво се разбира от превода за тези, които не ме слушат на английски, но такова е положението. Сигурно си ще си навлека неприятности за това, че го казах толкова ясно, но такава е позицията ми. И това е проблема от наша гледна точка. А за засегнатите държави, членки, според мен е нарушаване на достоинството им, но добре, със сигурност ще има и други, които ще кажа, че разбират позицията на Европейската комисия, но имам последен коментар за гражданите на тези държави. Представете си колко унизително е за тях, че има държави, в които има още по-висок процент на отказани визи, като например Унгария. А Унгария може да се възползва от безвизовия режим на пътуване. Така че къде е справедливостта в това? Очевидно, че се прилага абсолютно случайен подход от страна на Съединените щати. Дори и в англосаксонски държави, като Съединените щати, понякога се прилага подобен принцип на случайна дискриминация, но извинете, малко се забравих в коментарите си, но ако искате, разговаряйте с представителите на Държавния департамент. Предполагам, че си имате и други съображения, съжалявам, но добре. Нека да видим кой първо иска да вземе думата. Софи и господин Бекер. Нека да започнем с господин Бекер, всъщност. Господин Бекер, имате думата. So let it make me short. On one hand... Добре, ще бъда е, лаконичен. На първо място, председателят ни си посипа със сол отворената рана. Мисля, че всички сме съгласни с това, което той каза. От друга страна съм напълно с подкрепям съобращените изказването на Европейската комисия и ви подкрепя в които се опитва, полагате за намиране на някакво решение. Така че няма нужда да ви правим повече намеци. Продължавайте и се опитайте да постигнете резултатите, за които настояваме тук в парламента. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бекер. Госпожа Интвелт има думата. Аз благодаря, господин председател. Ние само искаме да напомним за Европейската комисия за кого работим ние. В много случаи комисията държи много повече на приятелството с САЩ, отколкото на връзките с европейските граждани, защото правилното обосноваване за това, е, че не се суспендира е, свободното движение без виза за американци, ще бъде вредно за трансатлантическите отношения. Но какви са връзките е, за граждани на България, Кипър, Харватия, Полша и Румъния. Какво ще кажете за тези граждани? Комисията трябва да представлява тях, а американското правителство. Е, точно както вие казахте, американците си играят с нас от години. Това стана и миналото лято. И те го заявяват ясно. Те казват, няма значение какво точно правите. Вие никога няма напълно да отговаряте на изискванията. Това е едно от нещата. Тук е един документ. Едно нещо обаче е вярно, а именно, че според тях цялата визова програма не е свързана с пътуванията, със сигурността и се използва. Нека бъдем честни помежду си. Е, цялата тази визова програма всъщност се използва за да се наложат политиката по сигурността на Америка върху европейците. Винаги, когато се осъвременява, страните, които отправят предизвикателство към тази програма, трябва да адаптират политиката си за сигурността. Сега сме изправени пред избори. Гражданите, аз сега трябва да е, се явя пред избирателите и да кажа какви решения вие взимате. Американците ги взимат и комисията ги подкрепя. Това е позор за комисията, а всъщност и за парламента, защото в комисията Либе ние бяхме решили да изправим пред съд за комисията и може би да изправим пред съд Европейската комисия и може би трябва отново да помислим по въпроса. Искам да напомня на Европейската комисия какво състои нейната отговорност. Да не си играе с хората. Ние е, знаем. Ние знаем, госпожо Мишо. И комисаря знае, че нито у от онова, което казват, че никога няма да има гаранции, е, че всички европейски граждани ще бъдат освободени от визи. Вие го знаете и ни правите на идиоти. Правите ни направо на идиоти. Друго, което искам да кажа, това е принципен въпрос. Е, не говорим за е, процент на отказ на визи. Говорим за това, че Европейския съюз, когато това е компетентност на Европейския съюз и когато САЩ ще отговаря нашите вътрешни конституционни разпоредби, във връзка с тези трансатлантически връзки, които са толкова важни за Европейския съюз. Е, ние да не би американците вече да не ни харесват за нашите граждани е, са свалили нашия рейтинг. Това е дипломатически статус. Това е предизвикателство към Европейския съюз. Е, аз мисля, че е крайно време да се суспендира тази програма. Вижте какво става. Правителството на Трамп. Те изобщо не говорят на езика на диалога и на дипломацията. Ясно ли е? Единственият начин да се обясни това на тази администрация е какви са последиците. И когато комисията най-после си поема отговорността и накрая, господин председател, аз не смятам, че е, има смисъл отново да прикаваме комисията. От колко години си повтаряме едно и също? Нека разговаряме с американците. да моля ви се. Мисля, че е, комисията винаги, когато дойде пред парламента, трябва да дойде просто защото е постигнала резултати. Председателя, благодаря. Още веднъж, е, още веднъж благодаря на, представители на комисията, че идва. Въпросът е чувствителен. Още веднъж ви благодаря, че дойдохте тук. Аз не искам да бъдем неприятни спрямо вас, защото въпросът е сложен и за нас, не само за американците. Искам да повторя това, което каза София и господин Бекер. Да бъде ясно за всички колеги, за всички, които наблюдават развитието на въпроса. Позицията на комисията, която приема делегирани актове не означава, е, че е, то ще се прилагат направо към граждани на САЩ. В край на краищата държавите членки могат да наложат вето, но по този начин се упражнява натиск върху САЩ. И мисля, че от е, заседанието ни днес което се надявам да бъде полезно. Да, може би просто ще извлечете определени въпроси, които повдигна госпожа Унтвелт и отново се връщаме към господин Бекер. Отново говорим за така наречената real политик, реална политика. Нека няма недоразумения. Положението е такова каквото е. Всички трябва да бъдат честни. И ако всички са честни, то тогава комисията трябва да окаже натиск върху САЩ. Комисията оказва натиск Както каза госпожа Отвелт, когато се обърнем към държавния паритет, е, департамент, ние казваме, извинявайте, ние ви се извиняваме за това, че може би заплашвате вашата сигурност, но това всъщност е един произвол, един произвол и висока степен на глупост. Можете ли да кажете такова нещо? Едновременно с това на ниво дипломати е, ние можем ли да кажем на нашите посланици? И мисля, че това е възможно най-лошото, защото аз харесвам нашия посланник. Много добре работи този посланник, но аз им казвам и мисля, че тук все пак е, тече реална политика. Въпросът е съществен и просто се питам, може ли с месецата да се постигне толкова лесно може би да се замислим върху нещо по-съществено. Отново казвам, това е произвол. Това е просто произвол. И е, се питам дали у комисията оставя усещането, че въпросът е международен, че може ние да направим нещо в името на нашите страни и е, за да се спре този изключително произволен начин, по който те ни разделят. Те разделят страни в Европейския съюз по е, критерии лишени от логика. Е, има ли някакъв смисъл в всичко това? Не знам, не знам дали ми се съзира някакъв смисъл. може би те седят и се чудят доколко можем да бъдем наказани за това, че не правим нищо. И е, в тези страни има е, дискриминирани граждани. Въпросът е политически за иммиграция и за визи, но всъщност не е така. Е, например, гражданите на Полша. Полша се разглежда като особено опасна за Съединените щати. Това е налудно, просто е налудно, защото няма основание няма основание за емиграция, за виза и те не са свързани с гражданство. Госпожо Хюсейнова, искате да вземете думата ли? Заповядайте. Господин председател, аз по-скоро бих искала да ви благодаря на Ванс и на Софи Интвилд за категоричната позиция, която, която заемате. Това изложение, което го чухме от комисията днес е шестото поред съобщение. Последното съобщение на Комисията беше преди почти точно една година – на 15 януари. Няма да изтъквам аргументите, които и Вие брилянтно отразихте, както и Софи In Аз искам само да задам, ако може, два въпроса на госпожа Мишо, Доколко обективен е според Комисията критерият на Съединените щати за не повече от 3% отказани визи, вместо например данни за фактическо наличие на сериозни злоупотреби или миграционни нарушения и поставен ли е този въпрос в рамките на засилената комуникация със страната? И второ, във Вашето съобщение, госпожо Мишо, на Комисията от април 2016 г. отбелязвате, че Комисията ще подкани Съединените щати да прецени възможността за приемането като първа и незабавна стъпка мярка, подобна на първоначално приетата за Канада за пътуване на нискорискови пътници след електронна регистрация, в последното представено съобщение по темата от Вас обаче дори такава възможност не се споменава. Тоест, кога очаквате да се случи поне това? Благодаря Ви. Is, is there anyone else? And then we can, we can... Uh, има ли някой друг или можем да освободим госпожа Мич? Миш. Някой друг? Не. Искам да бъда честен с всички. Толкова пъти сме говорили по този въпрос. И вие правилно казахте. толкова пъти сме обсъждали този въпрос. Е, има ли някаква светлинка? Има ли светлинка? Е, предвиждате ли промяна в дипломатическата ситуация? Е, има ли някакви стимули за някакво движение по делегираните актове? Okay. Please. Well, thank you very much. I, I have to say uh, we know very well uh, благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря ви. Трябва да ви кажа, че положихме наистина много усилия, много усилено работим и държа да ви уверя в това. Но тук не става въпрос само за честност, тук, че вие сте прав, господин председател. Става въпрос и за числа, и за статистика, и за работа в интерес на всички граждани. И държа да подчертая, че петте държави членки, които са част от, т.е. не са част от програмата за безвизово пътуване, работят в много тясно сътрудничество с нас. Американските власти предлагат решения, които ние анализираме. като очевидно, че единственото възможно решение е Съединените щати да променят своят подход към тези пет държави членки. Но държа да отбележа, че ние работим за европейските граждани, а не за американското правителство. Или за някоя друга държава, освен държавите членки на Европейския съюз. Европейската комисия работи за Европейския съюз и за неговите държави членки. И възоснова на тази оценка извършваме всичките си действия. През 2016 година в доклада ни включихме специфични възможности да работят по специфични мерки за а, кандидатите за виза с а, нисък риск, както го направихме с Канада и се опитахме да намерим с тях а, някакво решение, подобно на решението, което намерихме е, с Канада. И с Канада, може би, знаете, че съвсем наскоро, преди няколко месеца, се спускахме с огромен проблем, защото Канада искаше да възпре пътуването на румънски граждани, тъй като тъй като процентът на внесени молби за убежище беше прекалено висок. Ето защо ние работихме с държавите членки, с всички инструменти, които разполагаме, това да не се случи. И сега Канада промени позицията си. Така че не само с а, вдигане на шум от наша страна можем да работим. Ние изпитваме да направим възможно най- да намерим всякакви възможни начини за разрешаване на проблема. И пете държави членки е, са на наша страна. Така че знам каква е вашата позиция, господин председател. Не мога да поема ангажимент от страна на Европейската комисия. Съобщенията на комисията поема ангажимент от страна на Европейската комисия, тъй като комисията, както знаете, е колегиален орган. Но мога да ви уверя, че ние правим всичко възможно, за да разрешим проблема. Не знам какво ще се случи през едните няколко месеца, но отново ще се върнем пред вас. Надяваме се да намерим някакво прагматично решение до края на годината, за да може поне някои от държавите членки да получат някакво решение, което да отговаря на това, което ние и вие искаме да се случи. Пак трябва да кажа в своя защита, за впечатлението, че всички съвсем сме се побъркали. Да, това, което Канада направи, не беше много а, приятно, но те а, имат право да го направят, ако в случая с Румъния. Това, което правят Съединените щати е съвсем друг. Те казват, няма проблем с Словакия, с Унгария, с Франция, но има огромен, огромен проблем с Полша и с Румъния. А дори не поглеждат а, какви са равнищата на а, отказани визи. Те просто взимат а, решения на случайен принцип и просто очакват да се държим с тях като с а, крале а междувременно прилагат принципа разделя и владее спрямо нас. Така че това е въпросът по същество. Никой не твърди, че трябва да се сравнява този случай с това, което направи Канада. Според мен това са два напълно несравними случая, защото всяка държава има суверенното право да отнеме правото с безвизово пътуване на гражданите на държава. Това е напълно легитимно право, но с това, което прави САЩ е съвсем различно. Те взимат решения на случайен принцип, без никакви основания. Питахме ги откъде идват техните данни и те казаха, ами вижте сега, честно казано, си ги манипулираме както си искаме. Това ни го казват тя открито и дори не проявяват а, откровението да използват данните по успешен начин. По, по адекватен начин. Знаем, че някои страни от а, Западна Европа може да имат проблеми с високите равнища на отказани визи. Всъщност знаем ли също какви са равнищата за Ирландия, например? Въобще да не споменавам Обединеното кралство, но и там не знам какво е положението. Това беше единият въпрос. Добре, Софи, съвсем набързо. Благодаря. Първо, държа да отбележа за протокола, че Европейската комисия не отговори на нито един от нашите доводи, просто повтаряте едно и също нещо. Второ, А вторият въпрос за кой, че е компетентността, наша е компетентността и не знам как може български или полски граждани да представлява заплаха, ако имаме свобода на движението в общественото пространство и ако всички европейски граждани се смятат за равнопоставени. Така че съвсем а, сте побрали по грешния път. Съжалявам, че оставате глухи за всички доводи, които ви представяме. И не знам как може да продължавате твърдите, че работите за постигане на напредък, при положение, че сте постигнали абсолютно нищо от към момента. I think the Commission should make a move. И аз мисля, че Европейската комисия трябва нещо да направи, особено в отношенията си с американската администрация. Такава е моята позиция, но добре, както и да е. Благодаря ви, госпожо Мишо. Имаше още един въпрос, свързан с първия, втория доклад за механизма за спендиране на висите. Имате ли какво да ни кажете по тази тема? Това е вторият доклад, който също приехме на 19 декември. Смятаме, че всички оценени държави, т.е. петте държави от Западна, Западните Балкани и трите държави от източното партньорство продължават да изпълняват заложените критерии. Освен това, в работният документ докладваме много подробно всички налични данни. Всичките 8 държави са предприели нужните мерки за идентифициране на слабостите по механизма за спандиране на визите и следват направените препоръки. При все това, реформите трябва да са изцяло приложени и устойчиви, за да сме сигурни, че няма да има отстъпки от постигнатите постижения. По отношение на обичайните предизвикателства, свързани с миграцията, страните от Западните Балкани и Източното партньорство трябва да продължават да предприемат мерки за борба с, за справяне с предизвикателското представляване законната миграция. Отбелязва се увеличаване на брой на откъсите за влизане на територията от страна на Украина, Грузия и Молдова. Също така постиг... отбелязваме напредък в Албания до юни 2018 година, след което установихме, че има влушаване на положението, но съгласно данните, които разполагаме, сега положението отново се е възстановило и продължават да, да се полагат усилия за постигане на напредък и за гарантиране на дългосрочна устойчивост на постигнатите резултати. Трябва също така да се положат повече усилия от страните, които имат безвизов режим на пътуване, за да отговарят изцяло на визовия режим на политиката в пута на визите на Европейския съюз и това върши в особено голяма степен за Сърбия, както се казва в доклада. Сърбия по искане на Европейската комисия е забранила безвизовният режим на пътуване с Иран на 17 октомври 2018 година. И незабавно установихме последиците от това решение по отношение на злоупотребите с системата. Като цяло, сътрудничеството за повторно приемане на гражданите от тези страни продължава да се извършва безпроблемно с всички страни от Западните Балкани и трите страни от източното партньорство и то с високи равнища на върнати граждани. Освен това се очаква бързото сключване на всъщност се радваме на бързото сключване на споразумението за сътрудничество с Европейската брегова и гранична охрана, като се очаква това да е значителна подкрепа от страна на Европейския съюз към усилията за управляване на незаконната миграция от тези страни, въпреки че, разбира се, в крайна сметка те отговарят за контрол на незаконната миграция. Първо Албания подписа споразумението, преговорите с Сърбия, Бивша Югославска република, Македония и Босна Херцеговина започнахме и се очаква преговорите с Монтенегро, които приключиха успешно, да доведат до влизане в сила на споразумението. А сега няколко думи за организираната престъпност и обществената сигурност. Всички страни съгласно нашия доклад, продължава да предприемат мерки за предотвратяване и борба с организираната престъпност. Усилите трябва да бъдат засилени. Въпреки мерките, предприяти за борба с организираната престъпност продължава да има нужда от допълнителни усилия от страна на всички държави членки. Молдова и Украина трябва да предприемат незабавни мерки за борба с корупцията и с това мога да обобщя, че прилагането на критериите за либерализиране на висовия режим е процес, който продължава да тече. Ще продължи допълнителният контрол и наблюдения и ние в Европейската комисия знаем, че в усилията ни да приобщим Западните Балкани и отличното партньорство. Продължаваме да наблюдаваме какво се случва в тези страни и знаем, че може да се ползваме подкрепята на Европейската Европейския парламент. Благодаря ви, Мария Кристин Вержия поиска думата. Мерси. Благодаря ви за изчерпателният доклад за представянето на втория доклад за механизма за суспендиране на визите. Прочетал го с известна изненада, защото механизма за суспендиране на визите има за цел да служи като гаранция при либерализирането на визовия режим. Когато либерализирахме е, визовия режим с страните от Западните Балкани, мнозина ни предупреждаваха, че ни очакват потоци от миграни, мигранти от региона на Западните Балкани. Но днес знам, че това не, не отговаря на истината. И въпросът за Законната миграция към Европейския съюз не фигурира в доклада и ми е малко трудно да направим оценка на реалното въздействие на механизма, ако говорим само за незаконната миграция, защото ако искаме да имаме яснота за това как работи либерализацията на визите и за да се сложи край някои от митовите, свързани с либерализацията на визите, трябва да видим какво е положението и с законната миграция. И същото въжи и за страните от източното партньорство дори бих казала с още по-голяма сила. Защото като погледнете как се развива законната миграция в рамките на източното партньорство, данните все пак са доста изненадващи. Оказва се, че украинците получават най-голям брой разрешителна за пребиваване на територията на територията на Европейския съюз за 2017 година над 660 хиляди души са получили такова разрешение за пребиваване. Наскоро в един френски вестник, почитах, че това едва ли не е било подкрепа от страна на Европейския съюз за преодоляване на кризата. Но тук не говорим за бежанци, то говорим за разрешителни за пребиваване по економически причини, като 95% от тях са, предо... са издадени от Полша. Така че продължава да се увеличава броя на разрешителните за пребивавания, издадени от държавите на Европейския съюз, но това се дължи единствено на гражданите на Украина, които са получили получили такива разрешителни за пребиваване страна на Польша и те представляват 20% от общият брой законни мигранти на влезни територията на Европейския съюз. Така че от тук в увеличането, а не от ам, хора, които са получили статут на беженци или ам, международна закрила. Така че ако искаме да имаме цялостна представа за механизма, трябва да включим и въпроса за законната миграция, а не да се съсредоточаваме само върху незаконната миграция. В противен случай няма няма как да дадем цялостен и последователен отговор на цялата тази тема. И по никакъв начин не съм обсебена от това, което се случва в Полша и въпроса с украинците в Полша. Знаете каква е моята позиция, аз искам равни права за всички. Но се оказва по случайност, че Полша е сред страните, които най-остро се противопоставят на идеята за редовна миграция по економически причини. Така че това е прекрасен принцип за прилагането на двоен стандарт от страна на държава членка по отношение на законната миграция и бих искал и на това да се обърна внимание в вашия доклад. Um, Много благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Ако няма, ще помоля госпожа Мишо да направи заключителен коментар. Благодаря за вашите коментари. Правилно казвате, че този доклад за механизма за суспендиране се съсредоточава върху а, показателите и а, образците, договорни с държавите във връзка с а, процеса на либерализация на визите. И този доклад а, засяга точно тези параметри. Но мога да ви кажа, че сме обсъждали всички държави, членки, държавите от Западните Балкани – И има много добри е, взаимоотношения между държавите членки на Европейския съюз и тези държави. Е, и те е, също се стараят да решат проблема. Двустранните дискусии и намерените решения а, обаче не са включени просто в а, този вид а, доклади. Председателят, много благодаря, госпожо, госпожо Мишо, за вашето за вашето посещение при нас. Знаем, че сте много заета, но високо ценим времето, което ни отделихте. Действително, въпросите, които обсъдихме, бяха много сложни и много се радваме, че можахме да ви ги зададем направо на вас като представител на комисията и да получим информация от първа ръка. бе урат без микрофон. Дали може да останете за още минута, за да направя един коментар? Имате ли някакви правомощи да задържате госпожа Мишо, е, господин е, Агиар? Аз е, просто я помолих, ако има възможност да остане за представенето на моя доклад. Председателят ревнувам. Каза, че а, трябва да тръгва, вие сега се намесвате и я задържате. Добре. Ще се преодолея. Ще премина с това към следващата точка създаване на общностен визов кодекс. И сега ще дам думата на господин Лопес Агияр, за да ни разкаже за хода на последния триалог. Благодаря, господин председател. Няма много време. Обсъждахме доста дълго предишните точки от е, дневния ред. Но, тъй като ние сме с законодатели и това ни е работата, ще кажа няколко думи по този въпрос този Европейски парламент беше одобрен мандат за преговори във връзка с създаването на общностен визов кодекс. Крайно време беше да подходим към този въпрос. Надявам се да постигнем съгласие а, с някои отстъпки от съвета. последната а, година на 17 септември, на последната пленарна сесия, имахме триалог в Страсбург. От тогава се проведоха технически срещи, срещи на докладчиците в Сянка и аз настоявам, че ако се приеме визовия кодекс, трябва да достигнем до окончателно съгласие на следващата среща, по следващия триалог на 29 януари. Само така Корепер ще даде своето съгласие през февруари и на 18 и 19 февруари ще разглеждаме въпрос, ще гласуваме в нашата комисия Либе и ще гласуваме през март в пленарна зала. трябва с помощта на комисията да постигнем компромиси и всеки да прекрачи своите принципни позиции. Например, по клаузата за реадмисия в член 25 се казва нещо, което подлежи на договаряне. Има дискусия също така по член 9 подаване на молба и крайни срокове медицинската застраховка според нас не може да се използва за доказателство, искаме да се заличи. По член 2.16 за спортисти и дейци на културата за спортни мероприятия и културен обмен трябва да бъдат облегчени. И накрая обсъждахме визите за многократно влизане и изискване, така наречената си, каскадна система. Ако пътувате редовно в двете посоки, трябва да сте обект на облегчена процедура и съветът иска да се заличи възможността да се кандидатства за виза на границата. Онези, които участват в преговорите, докладчите в Сянка, господин Бекер в частност, трябва много внимателно да обмислят формулировката на всяка една клауза и разпоредба. Тя, те трябва да бъдат много прецизни, за да можем да достигнем до крайно решение и да изпълним мандата, даден ни от парламент по един балансиран начин. Благодаря на госпожа Мишо, че остана за да чуе изпълнението, моето изложение по този а, въпрос. И се надяваме на подкрепата на комисията. Много благодаря на господин Лопес Агияр. Надявам се, че преводачите ще останат, за да изслушаме и тримата докладчици в е, сянка по а, е, този триалог. Е, от името на НП господин Бекер. Абсолютно съм съгласен с описанието на положението, дадено от нашия докладчик. Като цяло, Смятам, че докладчикът подхожда много положително и прагматично, за да спазим сроковете. И трите страни се отнасят много сериозно и професионално към търсенето на компромис. Все още има някои положения, които аз по-скоро съм съгласен с съвета и комисията, но следваме линията на нашия докладчик и се надяваме да сме успешни. Нека да направим най-доброто. Вие водите преговорите с комисията, господин докладчик, и аз оценявам високо вашите усилия. Благодарности на госпожа Мишо, която води триалога от името на комисията. Ние високо ценим нейната роля. Господин Депре има думата. Благодаря ви, господин председател. Това действително е едно много важно досие, което когато работата от начало беше доста трудна, но благодарение на семейството си на всички напредваме вече с пълна сила, за което много благодаря на всички колеги. Благодаря и на докладчика прави всичко възможно, за да приключим работа по това досие до края на мандата. Моята политическа група, да господин Бекер, се придържа по-скоро към позицията на парламента, колкото към позицията на съвета. Бих искал да се спра на два-три елемента. Първо, радвам се, че по чувствителният въпрос за визовата политика, с цел насърчаване на трети страни по отношение на обратното приемане. Нашият докладчик не успя да убеди, да убеди съвета да водим преговори с позицията на парламента. Ние не искаме гражданите на тези трети страни да не бъдат наказани или санкционирани, защото техните страни са отказали да подпишат споразумението. Тоест, в някои случаи се налага да се удвои цената за получаване на виза от 80 на 160 евро, което си е чисто и просто скандално. Също така, щях да се радвам да се предвиди една политика, която да предвижда и положителни стимули, като, например, намаляване на цените на визите за страните, които си сътрудничат а, честно и откровено с Европейския съюз. Благодаря ви за това, което постигнахте, господин Докладчик, по това отношение, но има и някои други сложни въпроси, като, например, проблемите с спортистите и културните дейци по време на турнетата, съгласието, подадено вече на хората, предоставили своите биометрични данни. Знам, че това са все сложни въпроси, но имам доверие, пълно доверие на нашия докладчик и се надявам, че ще успеем да спазим, да се впишем в а, крайни които сами сме си определили. Благодаря ви, господин господин председател. Um, много благодаря. Сега ще имаме превод за още много малко време. Мари Кристин има думата. Благодаря ви, няма да се употребявам нито с, с е, времето на преводач, нито с времето на госпожа Мишу. Съвсем в телеграфен стил няма да се връщам на история, цялата история на това досия, която е много дълга и сложна, но ще се справя няколко елемента, които ми се струват особено важни. не съм съгласна с вас в някои елементи, но ще се спра на елементите, които за мен са най-важни. Напълно съм съгласна казаното от колегата добре по отношение на повторното приемане. Бих искала да се спра на три елемента. Първите свързани с медицинските осигуровки, въпросът за тронетата на спортистите и културните дейци, тъй като това е една от темите, по която непрестанно получаваме оплаквания и абсолютно се сблъскваме с абсолютно фантасмагогични случаи. И накрая въпроса за хуманитарната виза. Държа да отбележа, че има такава възможност в момента и не мога да разбера защо се предвижда заличаването на този вид виза, защото държавите, пограничните, които имат сухопътна граница, се сблъскват с определени случаи, които могат да се бъдат разрешени само на граница, така че не разбираме защо се премахва възможността за издаване на виза на границата. Трябва да се запази поне в някои определени случаи. В противен случай това ще бъде стъпка назад, която ще бъде в ущърп на всички. Благодаря, Мари Кристин, за това, че беше кратка. Госпожа Мишо, вие сте присъствали на тези триалози. Искате да кажете нещо съвсем накратко? За мен е чест да участвам в този тристранен преговор с вас. Аз смятам, че е възможно да се намери решение. Аз ще бъда и на следващия триалог, както и господин комисарят. Сега, на следващия триалог, трябва да намерим решение за да стигнем до финалния триалог. Точките, които споменахте, бяха онези, които обсъждахме. Не мога да потвърдя, че точките, които изборихте, ще бъдат включени в финалния триалог, но уверявам ви, че се опитваме да бъдем възможно най-близко до казаното от докладчика и да работим в тази посока. Виждате ли, говорите и много езици. Председателят много благодаря на госпожа Мишо, на екипа на комисията. Благодаря ви за трудната работа, която вършите по време на триалозите. Работи много добре с комисията и много благодарим за това. Успяхме да завършим по един положителен начин. Благодаря. Следващото заседание, колеги, ще се състои на 29 януари. Благодаря и на преводачите за това, че останаха малко по-дълго. Закривам заседанието.